Herzlich willkommen zu unserer der Sitzung heute mit einer Anhörung. Колеги, добре дошли на изслушването за финансовите инструменти в кохезионната политика за миналия период. Господин Пирински е докладчик. Благодаря му за неговата функция. Поканили сме много експерти. Искам да ви напомня, колеги, да спазвате времето за изказване. Е, колеги експерти, добре дошли. Радваме се, че сте сред нас. За нас финансовите инструменти са много важни, защото темата за нас е непрозрачна. Тази сутрин имахме доклада на Сметната палата и видяхме, че има много средства, които не са освоени, т.е. 48% са освоените 10, с 10% бяха по-малко освоените средства през 2013 година защо всъщност никой не контролира това, което се случва в тази област, когато нещата са финансирани от Европейската инвестиционна банка. Имаме много въпроси по финансовите инструменти, за това на докладчика съм много благодарна че се е заел с тази тема. Благодаря и е, е, приветствам една група от България от университета, Радвам се, че сте сред нас. Добре дошли съвсем сърдечно. Надявам се нашето заседание да ви е интересно. А сега докладчикът има думата. Председател, е, госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа, е, бих искал да се присъединя към е, благодарността, изразена от госпожа Гресле, към авторите на доклада, към участниците, които приеха да е, се включат в дискусията по тази наистина важна тема. Бих искал да ви е, уверя, че и гостите от България имат е, подчертан интерес към практическите аспекти на тази тема, доколкото въпроса за финансовите инструменти е актуален и в България. От финансовите инструменти се очаква да съдействат заедно с грантовете за постигане на целите на сближаването и за намаляването на различията между регионите и държавите в Европейския съюз. През изминалия програмен период бе отчетено увеличено използване на такива инструменти в почти всички държави. Същевременно обаче това използване е съпроводено с известни проблеми и предизвикателства – за които говорят е, редица документи и на Европейската сметна палата, и на Европейската комисия, а и на редица независими анализатори. Всички тези проблеми и предизвикателства са извлечени уроци от финансовите инструменти за 2007-2013 година. За настоящия програмен период е предвидено дори още по-голямо използване на такива инструменти и предвид уроците от миналото, възникват редица въпроси. Като членове на Комисията по бюджетен контрол ще бъде интересно и полезно да чуем отговорите и становищата на участниците в изслушването последните въпроси. Каква е ситуацията почти две години след началото на настоящия програмен период по отношение на сключването на споразумения за финансиране между управляващите органи и управителите на финансовите инструменти? Ще бъде ли избегнато забавянето от миналия период и какви мерки се предприемат, за да не се допусне това? Предвид на задължителната предварителна оценка за нуждата от финансови инструменти, в каква степен това условие се изпълнява и как Комисията и Европейската инвестиционна банка, имам преди цялата група, помагат на държавите членки да извършат такава оценка качествено. Може да се оцени като положително въвеждането на поетапно изплащане на ресурси към финансовите инструменти в зависимост от тяхното използване, което е въведено в новия период. Въпреки това, както стана ясно в изминалия период, има натрупване на неизползвани средства в финансови инструменти. В тази връзка какво предстои след 2015 година и дали представителите на комисията могат да обяснят защо удължаването на периода от е, миналия програмен период е направено с решение, а не с промяна на регламента. Какво се случва с реинвестирането на възстановени фондове? Какви са правилата за оттегляне от финансов инструмент и как се прилага правилото за автоматично освобождаване от отговорност? Има ли данни за аудитиране и контрол върху Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд като управители на холдингови фондове? Има ли обмяна на добри практики между управляващите органи и споделяне на опит от финансовите институции и съответното подобряване на административния капацитет? В последния доклад на Комисията за финансовите инструменти към края на 2014 година се споменава за констатирани аномалии и несъответствия в докладваните данни от управляващите органи. Авторите на изследването по поръчка на Конт също споделиха, че откриват разминавания между информацията, предоставена от управляващите органи, и тази в документа на комисията. В тази връзка, какво прави комисията, за да помогне на държавите да разбират и докладват по хармонизиран начин създаването и използването на финансови инструменти. Надявам се, че с помощта на участниците в изслушването ще можем да изясним тези и редица други въпроси. Това ще е полезно за бъдещата ни работа по освобождаването от отговорност, но пред, несъмнено това преди всичко ще е полезно за онези, които възнамеряват да се възползват от а, възможностите на финансовите инструменти. Благодаря за вниманието. Vielen Dank. Da war schon gleich eine ganze Reihe. Да, благодаря. Редица въпроси. Нека чуем първо господин Ислер, генерален директор от ГД Регио. Преди 7-8 години сме работили с вас по финансовите инструменти. Явно сме неразделни. Благодаря за думата, госпожо председател бих искал съвсем накратко да споделя какво сме направили, за да осмислим уроците от миналото и да преодолеем слабостите. За периода 2014-2020. Но преди да започна, искам да ви покажа няколко слайда. А, нека кажа няколко думи обаче за едно проучване, което бе проведено от университетският център за европейски политики. Това проучване представя много реалистичен поглед върху темата. И е добро ръководство за начина по който се развиват финансовите инструменти в контекста на европейските политики и преди всичко политиката за сближаване изследването стига до редица резултати и нещо, което намирам за особено интересно. А именно, не става дума за намиране на идеалната система, която би задоволила всички заинтересовани страни, които ползват финансовите инструменти. Става дума по-скоро да се намери жизнеспособен компромис, който дава възможност на всички участващи страни и особено ние представящи управляващите органи и публичния сектор, така и участниците в пазара, да използват тези инструменти в полза на крайният бенефициент. заключение, което аз в голяма степен подкрепям. Нека най-напред кажа няколко думи за финансовите инструменти в кохезионната политика. В самото начало бих искал да напомня, че в контекста на споделеното управление трябва да се разглеждат тези проблеми, именно комисията представя рамките, а страните членки прилагат програмите и проектите. Финансовите инструменти не са цел сама по себе си. Те по-скоро са средство за постигане на определена цел. Средство, което смятаме, че когато правилно се използва, може да има благоприятни, най-добрите възможни благоприятни резултати в името на постигането на целта с определени инвестиции, те дават възможност за лостов ефект, а също така а, могат да се използват в по-продължителен период от време. Не трябва обаче да забравяме, когато говорим за финансовите инструменти, че в случая а, става дума за инструменти, които не са не отговарят изцяло на нуждите, за които са предназначени или на интересите на тези, които ги използват. Това трябва да се има предвид от публичните органи, които използват тези инструменти. Като инструментите се осъществяват тяхната дейност с помощта на банки. И в миналото установяваме, че тези, тези, които ги ползват, не познават достатъчно добре процесът на тяхното функциониране и своята роля в този процес. Какво е вписано в е, регламент 2007-13? Активно да се промоцира използването на финансови инструменти, които се увеличиха както по своят брой, така и по обема на средствата, е, управлявани чрез тях. Но трябва да се каже, че през последният период се оказва, че регуляторната рамка не е достатъчно добра. Необходимостта от наблюдение, а също и от управление и контрол не бе достатъчно добре задоволена от тези регулаторни рамки. Като е, е, намалим броя на основните правила, може да се окаже, че ще работим по-добре. През до периода 2007-2013 съществуваше една обща тенденция за регулиране на някои сложни проблеми, доста леко на европейско равнище, защото се смята се, че в тези случаи трябва да се използват националните правила, когато не съществуват конкретни европейски такива. И това беше нещо, което не се разбираше много добре при прилагането на съответния регламент. Някои страни членки работеха по-добре, докато други се оказа, че не могат да прилагат финансовите инструменти, като прилагат към тях националните правила. Тоест, нещата трябваше да бъдат коригирани. И това стана, като регламентът бе променен неколкократно, за да отговори на нуждите. А също така бяха формулирани насоки, указания, които изясняваха проблемите, които не бяха изрично разписани в регламента. Е, намеси се и още един фактор през периода 2007-2013 година – който допълнително осложни нещата, а именно това беше финансовата криза, която избухна и оценките, които бяха направени в началото на периода, когато се опитахме да разберем какви ще бъдат нуждите на пазара, се оказаха остарели тези оценки. И това привнесе допълнителна сложност, тъй като тези предварителни оценки трябваше да бъдат променени, приспособявани към новите реалности. А също така това се отнася а, и за факта, че а, програмите бяха направени при едни оптимистични допускания, които съвсем не се избъднаха, след като избухна економическата и финансова криза. А, това са някои от полките, които, на, на които трябва да се опрем, когато работим в бъдеще. Защото оказа се, че насоките а, и правилата са прекалено строги а, и не дават възможност за достатъчна гъвкавост, когато настъпят промени в пазара. Какво е променено за периода 2014-2020? научихме много от досегашния си опит. И наученото е отразено в регулаторните инструменти. Вече имаме ясен и изчерпателен набор от правила, които ръководят прилагането на финансовите инструменти през новият период. Това се отнася до всички структурни фондове и всички тематични цели в голяма степен указанията, които формулирахме през 2007-2013, сега са включени в документите, които бяха разработени за периода 2014-2020. Има и някои нови неща, които са, така да се каже, кръгълни камъни на регламента. Става дума за така наречените да невралгични точки, от които извлекахме полуки от предишния период. Преди всичко става дума за, за цялостна предварителна оценка, екс-анте оценка. А, защото когато разговаряхме с страните членки в контекста на заседанията на съвета, се оказа, че това е една много добра практика за всички страни членки, които я приемат и са готови да я доразвиват. Това първо. Второ, поетъпността на плащанията. В миналото сме имали проблеми поради прекалено големият обем на фондовете, които не достигат до крайният бенефициент достатъчно своевременно. Затова беше необходимо да се разработят правила, така че а, да може а, това да бъде коригирано и вече се прави. И накрая а, разходите за управлението сега са изцяло а, ориентирани към изпълнението. Те стават възоснова на изпълнението. Това вече очевидно е ясно определено в регламента, чия е отговорност е. Така че в бъдеще се надяваме да не страдаме от слабостите, от които сме страдали в миналото, но до голяма степен ще зависим от добро намереността на страните членки, които да ни предоставят всички необходими данни, както ставаше през предишният период. Необходимо е също така да се съобразим и с някои други аспекти на наученото. Необходима е, е по-голяма гъвкавост, различни възможности за прилагане, също трябва да се предвидят и какво да се направи, за да се адаптираме по-добре към пазарната практика. И също така решихме да инвестираме големи суми в изграждане на капацитета т.е. поставя се специално ударение именно върху увеличаване на административните възможности, на административния капацитет. Има много инструменти, готови, които могат да се използват направо, така наречените off-the-shelf инструменти. Но и още много има какво да се направи обаче в тази област. В контекста на инициативата за малките и средни предприятия продължи работата за шаблони, които могат да така, примерни форми, които могат да улеснят работата на трите членки в тази област. Продължихме работата и с групата на Европейската инвестиционна банка във връзка с необходимата техническа помощ в рамките на инициативата, в която една фирма, управляващият орган и други бизнес партньори още от самото начало започват съвместна работа в рамките на изпълнението на е, използването на финансовите инструменти. Още на ран, най-ранен етап също така възнамеряваме да осигурим указания на трите членки, които ги поискат. Така че за новия период се надяваме, че ще бъдем в по-добро състояние сънение да изпълняваме задачите, които са изправ... пред които сме изправени. Страните членки е, излекаха важни полуки в предишният период и ние сме готови е, да продължим да им помагаме, е, особено при изграждане на техният административен капацитет, както вече посочих. Благодаря. Благодаря. Продължаваме направо с следващия представител, господин Танги от Сметната палата, който отговаря за финансовите инструменти в развитието на, селски, в развитието на селските райони. Давам ви думата, господин Танги. Благодаря много. Благодаря още веднъж, госпожо председател. Нашия последен е, специален доклад под номер 05-2015 година е посветат на финансовите инструменти за успешно осъществяване на развитието на селските райони. В нашия случай е, имаме управление на е, гаранционен фонд, който върви добре. Е, определено има голяма разлика в използването на финансовите инструменти в сферата на сближаването и на развитието на селските райони. В развитието на селските райони имаме само 14 инструмента в 7 държави членки срещу над 900 финансови инструмента в областта на сближаването. Е, изразходваните средства са много по-малко, около 700 е, милиона евро е, срещу 14 е, милиарда в областта на сближаването и все пак полуките от развитието на селските райони са полезни за бъдещата ни работа. Ще попитате защо? Защото в периода 2007-2013 година правилата бяха сходни за двете области а, вече през 2014 и 2020 година Фонда за развитието на селските райони е част от Европейския фонд за инвестиции. Когато говорим за микрофинансирането, ние имаме много сходни констатации, които са съпоставими с развитието в селските райони какви са целите, които си поставя доклада. Да отговори на три основни въпроса. Е, дали финансовите инструменти са правилно прилагани и капитализирани през периода 2007 и 2013 година, дали за същия период те са показали добри резултати и дали рамката 2014-2020 година предлага необходимите подобрения. Около тези три момента аз ще изградя и своето представяне. По първия въпрос за създаване и капитализация на финансовите инструменти. Първия отговор е, че подготовката бе недостатъчна, защото правната рамка не бе нарочно създадена за целите на развитието на селските райони. Освен това нямахме оценка на пропуските на нито една държава членка и повечето органи, отговарящи за тези финансови инструменти, затрудняваха сериозно да предоставят такава информация, в областта на земеделието. За новия период това очакваме подобрение, защото очакваме предварителна оценка, за разлика от предходния период. Проучването в държавите членки показа, че не е имало търсене на такива финансови инструменти. Тук са всъщност 1,5%, както сочат от Фонда за развитието на селските райони. Е, това показва, че при използването на финансови инструменти условията са благоприятни за държавите членки. Защо ще попитате? Защото сумите могат да бъдат предоставени и платени от фонда. Също така, защото приноса като финансовите инструменти се, прие, се смятат за разходи, но не е насочено към определени бенефициенти. Приложимите правила с при съответни гаранции, когато се представят. В резултат финансовите инструменти могат да се използват за преодоляване на липсата или на съответните пропуски в случаи, каквито бихме посочили за България и за Сицилия. Е, тези слабости доведоха до сериозна свръхкапитализация на финансовите инструменти, особено на гаранционния фонд. 421 милиона са платени до 2013, е, края на 2013 година, като допускаме, че общия брой е, обем на гарантиите е около 250 милиона е, евро, които биха могли е, да бъдат покрити от максим, максимум 50 милиона евро. Има около 370 милиона евро свръхкапитализация. С други думи, това се показаха едни замразени пари, които по никакъв начин не допринасят за осъществяването осъществяването на европейските политики. За резултатността на финансовите инструменти бе втория въпрос. Позволете да е, говоря за е, тези инструменти в е, сферата и в от гледна точка на револвирането и на леверидж. Тези инструменти предлагат сериозни възможности в това отношение. Възобновяващия фактор, револвиращия фактор означава повторно използване на средствата, които са използвани, а пък леверидж е за стимулиране на по-нататъчно осъществяване на целите чрез стимулиране на обществения и частен капитал. 700 милиона евро са инвестирани в фондовия капитал на финансовите инструменти за развитието на селските райони. В края на 2000 е, на 2013 е, година само 43% са е, били използвани и са достигнали до крайните потребители. Като резултат за револвиращия ефект очевидно няма постигнат желателен резултат 0,53 докато се очаква един фактор, един коефициент между 2 и 2 пъти и 12 половина пъти. Що се отнася до револвирането, тук е 0, коефициента 0,71%. Например, Гърция и Италия бяха единствените държави, където фондовете са специално разработени за постигане на задаване на тласък на економиката, така че, както се оказа, финансовите инструменти не разгръщат своя потенциал и не постигат желания резултат да дадат ласък за развитие в тези области. Това се дължи до някъде и на закъснялото приложение – като се отчете и фактора време, не, не на им използване. Възможността на тези фондове е да остигнат далеч отвъд размера на капитала и все пак е, тук е, постигнатия ефект в държавите членки бе крайно неудовлетворителен законодателната рамка не, не насърчава също постигане на желаните преимущества, нито комисията, нито държавите членки са въвели подходящи системи за мониторинг, които да доведат до съответна оценка на постигането на тежелените ефекти. Всъщност, финансовите инструменти в развитието на селските райони са създадени така, че се използват по обществени е, средства за гарантиране на грантовете, вместо като альтернатива на грантовете. Е, оказва се, че само кандидатстващите за грантове са имали достъп до тези така предлагани средства. По-нататък е, рамката 2014-2020 година като източник на потенциални подобрения. Го, го, говорим за периода 2007 и 2013 година, но ние е, се опитахме да видим дали можем да изпреварим създаването на проблеми през 2014 и 2020 година. До сегашните наблюдения говорят за подобрения. Например, допълнителното, предварително, допълнителната предварителна оценка на всички инструмента, поетапното плащане, свързано с фактическите резултати и по-сериозното внимание от страна на комисията. Новите инициативи на комисията, нови инициативи на комисията също биха изиграли положителна роля. И все пак остават някои пречки все още има риск от свръхкапитализация, въпреки че не се ограничава от на новите разпоредби за поетапно прилагане. По този въпрос е, в доклада можете да намерите конкретни цифри. Е, по отношение на условията на постигане на целите, е, възстановяването на средствата и левериджа е, също не са достатъчно изградени. Тук са запазени старите показатели и би било добре да се помислят за условия за плащане и възстановяване за тези финансови инструменти, може би не веднага, но в не много далечно бъдеще. Като цяло, е, Сметната палата е на мнение, че финансовите инструменти в областта на развитието на селските райони е, не се предлагат, е, не, не са прилагани достатъчно успешно. Надяваме се на подобрение, но за новия период. Какво препоръчваме ние? Основно Комисията и държавите членки трябва да създадат по-подходящи стимули за използването на тези инструменти от страна на фармер, на земеделците, ските стопани и други бенефициари, е, като например създаване на по-атрактивни условия и ефективното използване на финансовите инструменти е, трябва да бъде подобрено през е, този период, като се зададат подходящи стандарти за постигане на желани, желания ефект. Това е което имам да ви кажа. Благодаря за вниманието. Uh, uh, Благодаря. <clears throat> Ще заместя госпожа Гресле за момент. Благодаря ви. Благодаря за този доклад. следващата презентация е от господин Тангей, представител на Сметната палата. Uh, Извинявайте, е, поправя се ораторът. Господин Танге говори. Господин Чеховски има думата. Děkuji, pane předsedající, za, za udělení slova. Благодаря, господин председател. Мисля, че финансовите инструменти по принцип, така както те са интегрирани в кохезионната политика, са добри инструменти и те дават добър достъп до а, грантове и до друг вид финансиране. От тях има много полза, тъй като те се фокусират върху висококачествени проекти, а също така предпоставят и добавена стойност благодарение на револвиращия ефект. Едно нещо искам да отбележа. Нещо като подобрение, а именно – възможността да се използват тези инструменти в новите държави членки. Аз идвам от Чехия и е, Чехия не е непременно нова държава членка, но в Чехия тези инструменти по принцип не се познават. И смятам, че именно за това много региони в Чешката република не подават заявки за финансиране по финансовите инструменти. Просто хората не знаят, че такива инструменти съществуват. В Чехия често чувам, че в регионите хората не знаят как да подадат заявление за финансовите инструменти, за, за финансиране чрез финансовите инструменти и също така смята, че процедурите са много сложни. Предлага се, бих предложил създаването на една платформа, носена от бизнеса в регионите, комисията и другите заинтересовани страни, която да осведомява и да улеснява достъпа до финансовите инструменти. А, по този начин ще се спести време и средства за подаване на заявление. Освен това, мисля, че е важен да, важно да се осъществи баланса между публичните и частните средства. Финансовите инструменти би трябвало да привлекат и частни инвестиции за това, е, което ще даде по-добра устойчивост на е, проектите. Това беше, което исках да споделя с вас. Господин Пирински има думата. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да продължа там, е, където спряха преждеговорившите. Те бяха, това бяха интересни презентации. Нека се върнем на основния въпрос. Връщайки се на него, ще осветля три аспекта. Най-напред, каква беше ситуацията преди две години, е, две години след началото на сегашния отчетен период, а именно когато се сключваше споразумението между управителния орган и финансовите инструменти. Дали има от тогава някакво развитие по отношение на прилагането на тези инструменти? А, на следващо място, към Светната палата. Има ли някакъв опит за това как функционира инвестиционната банка и инвестиционния фонд, когато чрез тях се финансират проекти. Дали те управляват средствата? На следващо място, данните от държавите членки и данните от Комисията по финансовите инструменти. Тези данни понякога се различават. Въпросът е всъщност тук дали тези разлики са забелязани и дали и какво се прави, за да се преодолеят тези разлики? Искам да се върна към основните резултати, които сподели господин Нислер, а именно нуждата за съгласуване между критериите на пазара, пазарните критерии и целите, които трябва да облагодетелстват развитието на обществото. Не смятам, че разходничето е само в е, отдаване на информация, насоки и разширяване на капацитета за освояване на средствата. Балансът наистина е трудно нещо да бъде установен. Това е истинско предизвикателство, както за комисията, така и за държавите членки. Но може ли господин Нислер да отговори е, на въпроса именно за баланса? Благодаря. Господин Етрич е следващият колега, който иска да зададе въпрос. Благодаря. Е, с интерес слушах презентациите за финансовите интереси в селско-стопанските райони. Обаче има нужда от едно поясняване. Говори се, казахте, е, че за миналия период имаше над 20 милиона средства определени за тази област, но има средства, които са замразени. За какви средства става дума? Защо са замразени тези средства? Е, и то във време, когато тези средства могат да бъдат използвани много успешно. Освен това, една цяло и 5 е коефициента на ефекта на лоста и, и револвиращите въздействия. Аз бих искал да разбера защо този коефициент не е по-висок. Това се очакваще. Освен това, мониторинга. Там явно има проблем и то комисията трябва да се занимава с този проблем, който води до риска на, на свръхкапитализация. Аз оставям с чувството, че по-добри стимули ще дадат подобрение. Трябва тук системата да се подобри, за да функционира по-ефективно. Е, така или иначе, всички си пожелаваме средствата да бъдат използвани по-добре. Госпожа Кресле също има въпрос, но тя трябваше да проведе, трябва в момента да проведе един разговор. За това ще помоля колегите да отговорят на тези въпроси, на зададените до момента въпроси. Кой иска да вземе думата първи? Станислав. Добре, благодаря. Искам да отговоря най-напред на въпроса за данните, защото мисля, че това е именно нещо, което се повтаряше в повечето въпроси. Е, това, което държа в ръцете си, всъщност е последната дума на мъдростта, така да се каже, и тя описва ситуацията на 31 декември 2013 година. Ситуацията от тогава насам. Това са данни, които са подадени от държавите членки. И както знаете, държавите членки трябва да отчитат на това равнище по силата на регламента. Ние не получаваме данни във всички аспекти на прилагането, за, за всички аспекти на прилагането на програмите. Така че това са данните, с които разполагаме, това са данните, които оценяваме и ние смятаме, че всъщност тези данни до някаква степен трябва да са надежни и да отразяват една моментна картина на ситуацията. Както каза и господин Пирински, има доста голямо закъснение – по отношение на ефективното разпределение на средствата. Това е така. Ние в нашия документ говорим за 61% за малките и средни предприятия, 33% за е, предприятия, занимаващи се с енергийния ефективност. Това, което наблюдаваме, е това всъщност, което може да се види в сравнение с предишните доклади. Има тенденция, която не е линарна, а експоненциална. Тоест, може да очакваме в крайната фаза на прилагане на програмите да има увеличение от година на година и увеличенията ще се съсредоточат именно върху подобряване на а, използването на абсорбцията на средствата. Както казахте вие, е, също ние в момента полека-лека излизаме от кризата и това се чувства в, от малките и средни предприятия. И по-малко това се чувства в а, а, областта на гра, градоустройството. Освен това, Искам да насоча вниманието ви към факта, че много от фондовете разпределят средства в много добра, с много е, добра скорост, но ние вземаме за база нашите първоначално положени цели, е, ако е, разгледаме ситуацията в момента, инструментите се абсорбират по-добре от, а, от очакването. Сега за градоустройството. Там нещата се позабавяха в началото. И също така в тази област влиянието на кризата беше значително. Що се отнася до информацията, с която разполагаме, а, мога да кажа, че възоснова на нея по-голямата част от фондовете, които, са, които функционират като холдингови фондове и се управляват от Европейската инвестиционна банка, наистина ще дадат резултат. Но може би представителя на, на инвестиционната банка и на, и на сметната палата могат да кажат нещо по този въпрос по-точно. Така че картината не е толкова черна, както може би изглежда в началото. Както казах обаче, а, моите колеги може, може би могат да осветлят ситуацията по-добре от мен. Ам... Всъщност, ако погледнем данните от 2013 е, година, данните за допустимостта на проектите, допустимост е термин, коя, термин който бе предефиниран в доклада. можем да кажем, че все още имаме време за подаване на, на заявления, за, защото, както казах, допустимостта, критериите за допустимост бяха формулирани отново. Сега, за този постепенен процес, постепенен процес за одобряване на програмите. Първо програмите се одобряват, след това се търсят възможности за финансирането им. Е, наистина, в този постепенен процес ние се съсредоточихме най-вече върху факта държавите членки да разберат възможностите, с които разполагат. Ние представихме най-напред цялата ситуация в член 16 на бъдещия доклад на комисията е, тази ситуация ще бъде описана много конкретно. И така, на следващо място, предварителната оценка. След като тази оценка е направена, могат да се предприемат по-нататъчни действия по отношение на обхвата на проекта и на потенциалното финансиране на и графика за финансирането на програмите. Вие също така говорихте за съгласуването на нуждите между на отделните партньори. Много се радвам за този въпрос, защото ние все още се учим. Би трябвало да кажа тук, очакванията на различните участници, на различните заинтересовани страни трябва да са реалистични. И ние много се грижим за това. Е, не бива да губим частните инвеститори. Защото ако загубим частния, частната подкрепа, това ще е много голям проблем за цялото начинание. За това ние предлагаме консултантски услуги заедно с групата на ЕБ, а именно нашата цел е да достигнем до финансовите посредници и обясняваме нуждите на публичния сектор, изслушваме и оценяваме загрижеността, която се, е, която, ни, която се споделя от страна на частния сектор. Господин Черковски, вие говорихте за резултатите и за насоките, които са необходими. А насоките са на лице, е, те са достъпни за всички държави членки. Ние се занимавахме с нуждите, специфичните нужди на държавите членки. Проведохме различни семинари в държавите членки. Заключенията са публикувани на нашата е, страница в интернет. Може за допълнителна информация да, да се информирате е, какви са нашите мерки. Днес се провежда семинар по тази тема в Прага. Сега отново въпрос за данните. Аз вече говорих за данните. Сега за ефекта на лоста. Ефектът на лоста, това е тема, по която говорихме за Съедната палата. Няма нещо няма такъв ефект в регламента. Не е записано, не са записани условия за такъв ефект в регламента, както няма и условия за револвиращото въздействие. Затова тук трябва да намерим начин, който дава достатъчна възможност за такива въздействия, за такъв ефект. Тоест, трябва да развием стратегии, които са подходящи за по-рискови проекти и които да предоставят стратегии, чрез които да се предоставят пари за по-рискови програми. Имаме малка и ограничена информация за ефекта на лоста, който е постигнат до момента. Ситуацията в отделните държави членки е различна, така че ние не знаем точно какви са възможностите. Благодаря, господин Нислер. Това бяха много задълбочени отговори. Дали Сметната палата иска да добавя? Благодаря. Ще отговоря по, ред, по реда, по който бяха зададени въпросите. Първи въпрос за състоянието на програмният период 2014-2020 година в рамките на програмата за селско-спанско развитие. В момента имаме само 7 такива програми в 5 страни членки за 85 милиона. Значи в момента няма някакво голямо увеличение на средствата по тези програми. И, и няма голяма разлика между двата програмни периода. По вашият е, въпрос за одита е, на Европейската инвестиционна банка. Не, не, не, не е правим такъв одит. През периода 2017-2013 нямаше модел за подобна дейност и не сме правили подобен одит. 50 е, милиона се оказаха достатъчни за е, посрещане на нуждите към края на 2013 година, като се има предвид на мултипликационният ефект на финансовите инструменти. Е, целите на целта на мултипликационния ефект е от 2 до 12. Значи, в случая бяха вложени по-малко инструменти в, по-малко средства в финансовите инструменти. А защо? Защото инвестирания капитал беше надценен в голяма степен. И особено, когато става дума за развитието на селските райони, предварителното проучване на пазара не беше направено достатъчно добре в страните членки. Тоест, много слабо се познаваха реалните нужди от финансови инструменти за развитие на селско-стопанските райони. Тази наценка на необходимите инвестиционни средства доведе до намаляване на това, което получихме от мултипликационният ефект. Колкото до поетапността на плащанията, както се каза в доклада, това не може да решим проблема на свръхкапитализацията. В това отношение ефектът ще бъде ограничен. Снимаме 25% за първия транш на плащанията. И по този начин ще бъде ограничен до някъде ефекта на свръхкапитализацията. Е, в доклада са включени числа е, за три конкретни случая за България, е, Италия и Сицилия, региона на, региона на Сицилия. анализирани са инвестираните капитали и в случая също става дума за свръхкапитализация. не е в такива размери, но съществува и в трите анализирани случая а Надявам се, че с това отговорих на вашия въпрос. Дано. Yeah, okay. Can I thank, uh, for... И така, благодаря на всички колеги за техните uh, uh, въпроси и за отговорите. С това приключваме тази част от е, нашата работа. Сега минаваме към следващата част. Става дума за оценка на пропуските, или по-скоро от оценка на пропуските към задължително предварителна оценка за гарантиране на добро финансово управление. Първо ще дам думата на господин а, Ли от Европейската инвестиционна банка. Имате думата, господине. А, госпожо, извинявайте. Благодаря. Днес след обед бихме искали да споделим нашия опит с предварителната оценка. И така, ние подпомагахме управляващите органи в 23 държави членки за освояване на финансовите инструменти през предходния период и така се получиха общо около 80 оценки в 23 държави и региони от по линия на Джесика. Те са възложени от комисията и са оценявани от генерал дирекция регионално развитие. Целта е да се установят основните пропуски при използването на финансовите инструменти за постигане на устойчиво развитие. И в рамките на регулаторната рамка за финансовите инструменти, като се съобразяваме и с рамката на националната и регионална политика. Това са предварителни проучвания с цел да се установи търсенето и предлагането за финансиране, специално в регионалното развитие, е, селските райони и екологичното развитие, като работим основно в рамките на регламента за Фонда за регионалното развитие. Е, очертани са целевите сектори, както и тип, тип финансиране, като тук специално искаме да установим е, паза, специ, спецификата на пазара и на различните пропуски. До сега такива проучвания са а, осъществявани доброволно, като управляващите, управителните органи са а, правили по своя инициатива някои предварителни оценки. И така, предварителните оценки за финансовите инструменти е ново изискване за новия програмен период. Ние тук трябва да осъществяваме такава проверка, като изхождаме от регламента за общите разпоредби се предвижда какво да обхваща предварителната оценка и съответно управляващите органи трябва да осъществяват това в сравнение и като промяна от предходния период. Три са целите да оценим основанието, мотивите за даден финансов инструмент, да гарантираме, че тези финансови инструменти допринасят за постигане на целите на второ място да се избегнат дублирания и разминавания между финансовите инструменти на различни нива и освен това да се установи обхвата и раз, характера на пазарните пропуски с цел да се отчертаят необходимите финансови инструменти. Тук говорим за квантифициране на търсенето и предлагането с цел да се очертаят финансовите пропуски и да се предложи адекватна е, инвестиционна и финансова стратегия. Какво, какви средства могат да привлекат тези е, финансови инструменти и до какво може да доведе това в допълнение към този анализ предварително предварителните анализи се съобразяват с полуките от предходните периоди с цел да се избегнат минали грешки и да се използват най-добрите практики така че предварителната оценка се предоставя на Комитета за мониторинг на програмата е, като основните резултати се публикуват в рамките на 3 месеца на сайта на, съответното, на съответния орган. Е, на базата на прилаганите финансови инструменти ние получихме редица запитвания за подпомагане на обществените органи в предварителната оценка от, на местно, регионално и национално ниво са тези органи и то не само от страните членки, но и от страните кандидатки за европейско членство, които искат от сега да бъдат в крак с регламентите. И Изпълнението на подобни ангажименти се осъществява на базата на двустранни споразумения с е, управителните или управляващите органи. Какви са полуките и резултатите в предходния програмен период, е, на основната насоченост е да на Джесика е енергийна ефективност и малки и средни предприятия. Сега обхвата е разширен. Финансовите инструменти могат да постигат по-широки цели, но ние забелязваме огромен интерес от сферата на регионалното развитие и селското стопанство. Е, и тук заинтересованите са и от частния, не само от обществения сектор. Е, сега, нуждаем се от обективно изпълним план график. Господин Нислер вече каза, че основното е тези предварителни оценки да послужат като модул за изграждане на програмите за бъдещото развитие. Така че трябва да положим усилие да се насочат съответните ресурси в съответното време и място могат да възникнат ситуации, когато различни управляващи органи дават принос към един и същи финансов инструмент. И това трябва да се има предвид. Трябва да има, разбира се, баланс между ползите и разходите предварителната оценка не е панацея, но ще ни помогне да действаме по-целенасочено. И освен това, трябва сериозно да се помисли по проектите. Понякога е важно да се оцени развитието на даден проект в хода. И тогава да се реши какъв да бъде инструмент. За нас е също важно така, да търсим такива проекти, които водят до възвръщаемост на разходите. Каква е ползата според нас от предварителната оценка? Ние смятаме, че управляващите органи се убеждават от че е добре да прилагат финансови инструменти и то на практика. Те разбират е, каква е целта на финансовите инструменти и своевременно могат да очертаят подходящи мерки този смисъл предварителните оценки позволяват на управляващите органи да вземат правилни решения, така че съответно да бъдат подбрани и насочени ресурсите предварителните оценки са добро решение, тъй като се има предвид какво е състоянието на пазара с цел да се разработи стратегия за инвестиции с ясно определени цели онази част на оценката, която е посветена на оценка на пазара, дава възможност за адекватно прилагане на допълнителни обществени и частни средства. И освен това се позволява по-ефективно използване на е, техническото подпомагане с цел постигане на по-качествено и в количествено отношение по-добре използване на финансовите инструменти. Добре е този въпрос за предварителната оценка да бъде поет от, компет... от съответните органи, които да се да приложат после а, е, съответния проект и освен това а, е, по този начин се вземат правилни решения за прилагането на финансовите инструменти. Благодаря. Председателят, благодаря госпожо Лопес. Вие правите и двете презентации всъщност. А, е, така че сега ще говорим за ефективност и ефикасност на финансовите инструменти в Великобритания, господин Рид от от отдела общности и местно самоуправление. Мисля, че ви от вас ще почерпим информация за добра практика. Финансовите инструменти играят важна роля в програмите в Великобритания. Опитваме се да се опрем на досегашният опит в, а, при фондовете за регионално развитие. Още от 90-те години имаме опит с прилагането на подобни финансови инструменти. Това дава възможност по-добре да се разберат пропуските направени по-рано бяха извлечени полуките от програмния период 2007-2013 година финансовите и економическите е, цели трябва да бъдат достатъчно, е, достатъчно е, ясни. Необходимо е да се използват новаторски продукти, които могат да привличат инвеститори от частния сектор. И трябва да се отговаря на променящите се обстоятелства. Необходимо е внимателно да се следи направеното, за да се максимализира постигнатият ефект. Всичко това беше използвано и ще бъде използвано в следващия програмен период. Целта е постигане на по-добра интеграция, стратегически подход, а също така и създаване, на, за да може да се осигури достатъчно, достатъчно ефективност на фондовете. This was achieved in 2007-13 with the оценката и предварителната оценка бе направена като предварително условие за ефективното използване на фондовете, за да може да се използват по-ефективно и ефективно новите фондове. Оценката показа, че фондът Джереми е добър модел за използването на финансовите инструменти. Съществуващите програми по Джереми и изпитаха различни програми и бе оценено тяхното действие. Това даде възможност за създаване на специално проектирани а, а, рамки, а, специално проектирани рамки за прилагане на фондовете. По този начин стана възможно да се управляват отношенията с ключовите участници в процеса. консултантският съвет, в който бяха е, включени специалисти е, е, и представители на британските бизнес банки даде е, оперативни, дава се оперативни насоки за инвестиционната стратегия и начина по който трябва да се действа всеки фонд. Бяха включени ограничени е, споразумения за партньорство. Е, по този начин това е възможно да се оцени работата на фондите ежегодно упражняваше се постоянен надзор на фондовете, за да се установи дали те отговарят на изискванията. По време на програмния период се промени оперативният контекст, в който функционираше тази програма. Намалени бяха значително банковите инвестиции – а също така се оказа, че по-голямо внимание се отделяше на оцеляването, а отколкото на напредъка. Ние нямахме достатъчно опит за да реагираме на тези предизвикателства. Необходимо е фондовете да отговарят на пазарните условия и на възможностите им да функционират в тези нови условия, както така и да отговарят на настъпващите промени осигуряването на висококачествени управленски услуги има ключово значение тук. Само по този начин може да се постигнат разходоефективни резултати. Необходимо е да се създадат модели за големите фондове, които имат многобройни подфондове. Трябва да се оценяват обема на инвестициите, възможността за подпомагане на малките и средни предприятия и лостовият или мотификационен ефект. А, също необходимо е да се имат специални мерки за оценка, както предварително, така и последваща оценка на възвръщаемостта на инвестициите, лихвите, а също така създадените работни места, съхранените работни места. Мерките трябва да отговарят на специфичният характер на фондовете и използваните инструменти. Оценката на Джереми и Джесика показа колко важно е развитието на силна идентичност на използваните инструменти и изграждане на капацитет, по-висок капацитет за тези, които ги използват. По отношение на Джереми и Джесика може да се каже, че наблюдаваме съзряване на финансовите инструменти. И е, това дава възможност за постигане на стратегическите цели, осигуряване на устойчивост и растеж в е, е, ценните сектори на економиката. Фондовете успешно успяха да осигурят съинвестиране от страна на частния сектор – Накратко съм изложил ключовите полуки, които извлекахме от тази работа. Uh, uh, uh, e Благодаря на господин Рид. А сега имате възможност да зададете въпроси, ако имате. Госпожо Гресле, вие изпуснахте възможността да зададете въпрос по миналата тема, сега ви давам думата. Благодаря. Изменявам се, че закъснях, че трябваше да е, изляза за малко, но имах ангажимент, за съжаление. <clears throat> Сега, господин Рейт, какви са, какъв е ефекта на лоста чрез вашите инструменти? Все още страдаме от факта, че не разбрахме от комисията как точно тези фондове функционират в общия контекст на структурните фондове и кохезионния фонд. За нас би било много важно да знаем какво правят фондовете, какво са постигнали, колко частен капитал са провокирали. Значи, интересувани реалността, конкретния живот, какво наистина се е случило. Сега за ЕИБ, за Европейската инвестиционна банка – По-лесно е човек да закове един пудинг на стената, отколкото да контролира средствата, които идват от Европейската инвестиционна банка. Ние знаем прекалено малко какво се случва в фондовете и в е, средствата, които идват от Европейската инвестиционна банка. За коментар от ваша страна ще ви бъда благодарна. Благодаря. Господин Пирински е следващият оратор. Благодаря. Съвсем кратък въпрос към госпожа Лопес. Има голям интерес към областта на селското стопанство и фонда за земеделие и развитие на селскостопанските райони. Има информация от Сметната палата, че намалява интереса от селско-стопанския сектор към фондовете. Това така ли е? Или не? Или, и има ли разлика между интереса към фондовете и истинското прилагане на програми, финансирани чрез финансовите ин, инструменти? Следващият оратор. Говорим за финансовите инструменти. Вие говорихте за Обединеното кралство. Както ви разбирам, искам да ви задам следния въпрос. Има управителни органи в различните региони на Обединеното кралство. Тези управляващи органи могат ли да поемат повече средства, могат ли да поемат средства от финансовите инструменти и смятате ли, че проектите, финансирани чрез тях, ще постигнат предварително заложените цели? Госпожа Лопес и господин Рид могат да отговорят. Давам им думата. Благодаря. По отношение на съответствието между това, което установяват Сметната палата и интересът, който ние установяваме. Ние получихме искания, интерес проявен към новия програмен период – ще направим предварителна оценка, за да видим какво е положението. Не вярвам, че има несъответствие в случая. Интересът се увеличава. И, а, това се дължи и на това, което комисията прави за по-добро разясняване и повдигане на профила. А значи ли това, че по-рано не са били насърчавани, не е бил насърчаван този интерес? Интересно би било да разберем да как ще работят тези информации. Даваме им информация на хората и след това ги, не ги стимулираме, така ли? Отговор не, е, процесът не е приключил още все още сме на е, етап предварителна оценка, така че не знаем е, как всъщност ще се е, прилагат на практика тези инструменти. Господин Рид. Две неща ще кажа. Първо по отношение на лостовият ефект. имаме четири фонда под Джереми, и е, там има и подфондове. Той става дума за финансиране от първоначално финансиране до финансиране на по-зрели проекти в крайна сметка. Ефектът е значителен и се различава при отделните, в отделните, всеки отделен случай при сегашното състояние на пазара е много трудно да се получи на първоначална инвестиция. Така че с съфинансирането може би въпрос ще бъде решен, но в момента най-малкото два пъти се увеличава първоначалната инвестиция, благодарение на лостовия или мултипликационен ефект. Какво е, отношение на финансовото управление? Очевидно финансовите органи очакват да следим как се е, използват тези фондове и внимаваме за, за това какво всъщност става на практика там какво се предприема, какви инвестиции се правят. И към края на програмата трябва да кажа, че едва тогава може да се оцени доколко са били успешни била успешно прилагането на тези фондове в много трудните условия на економическата и финансова криза като имаме предвид, е, че поради това е, нямаше и достатъчно инвестиции от частния сектор, нещо, което в момента сега се променя. Е, през периода имахме очевидно, очевидно е, възвръщаемост е, на вложеното, но в никакъв случай, тъй като става дума и за банкови заеми наред с това, не може да се каже, че може да се конкурираме с частният сектор в това отношение. Е, това, което забелязахме обаче, че наред с обикновените банкови заеми и инвестиции, остават, остава бизнеса да си осигури достатъчен капитал за нуждите на растежа. Интересно е да се види как различните фондове действат в сходни условия. Uh, действието на тези инструменти в Великобритания може да се отчете като много успешно. И ние сега очакваме да видим какво ще бъде, какви ще бъдат резултатите през следващия програмен период, за да може да се помогне на съществуващите а, а, бизнес субекти, а също така и със създаването на нови такива. Работиме и в Манчестер, и в други части на Северна Англия. И, и се доказа ефективността на Джесика. Но много трудно е да се промени съществуващата култура, особено преминаването от грантове, от безвъзместни помощи към фонд, към инвестиции, които трябва към фондове, които трябва да се изплащат обратно, да се връщат. Това е пътя, по който вървим. Имаме много добри резултати с инвестирането в Манчестер, включително и по фонда Джесика. По отношение на съчетаните органи, те имат своето място в зависимост от мащабите и от размера. Могат да се съчетаят по този начин структурите на различни региони, за да може да се създадат фондове с достатъчна маса. Това сме възнамеряваме да правим през следващият програмен период, да създаваме фондове с достатъчна критична маса, чрез обединяване на единиците. Между 25 до 30 милиона, за да може да се получат възможности за, по-добри възможности за инвестиране в критичните области. Колкото до така нареченето северно динамо, установихме, създали сме три големи фонда в Северна Великобритания, Северна Англия, но работиме много, много тясно с Европейската инвестиционна банка. И, но очевидно, че там има празнота в, в недостатъчно в, в финансиране се осигурява. Постигат ли се поставените цели. Аз мисля, че дадах някои примери на извънредно успешни, успешно използване на финансовите инструменти, с които разполагаме. Става дума за фондове през 2007 и 2008 година създадени необходима е голяма гъвкавост, за да може да прехвърляме средствата между фондове, различните фондове. Е, тази гъвкавост е, помага, е, когато се променят пазарните условия, да реагираме ефективно и достатъчно бързо. Благодаря, господин Рид. И ще дам пример с Уелс там има един фонд, специално Уелски фонд. Защото там се оказа, че е много трудно за малките и средни предприятия да получат заеми от банките. Затова се наложи създаването на този специфичен фонд в Уелс. И ще продължим тази работа и в бъдеще, като разбира се използваме и други възможности. Благодаря, госпожа Лопес, благодаря, господин Рид. И сега преминаваме нататък. Не, не си спомням, вие зададохте ли въпрос? Казва председателят. Исках само да отговоря на, на госпожа Гресле е, във връзка с въпроса за данните, с които разполагаме е, по този въпрос. Ето с какво разполагаме и това, което сме подготвили като доклад е, за изпълнението категорично това е постигнатото за периода 2007 и 2013 подобряване на качеството на докладването. Да, ние въведохме задължителни изисквания към държавите членки през 2011 година и тогава настъпиха промени в регламента. Но тогава имаше споразумение за предоставяне на минимален набор данни, особено по отношение на изпъл... Е, изпълнението информация за изпълнението, какъв е ефект на гаранционните инструменти, въпроса за реинвестирането на определени фондове. Това си остава все пак е, доброволно докладване от държавите членки и трябва да признае, че нямаме особена информация от държавите членки, така че този пропуск е наистина нещо, по което трябва и ние да работим по нов, през новия период. Що се отнася до резултата, резултатността през новия период 14-20 година в контекста, където даваме до уточнение на предварителните оценки, подчертаваме очаквания ефект, защото той е различен в зависимост от контекста. Не искаме да определяме определен резултат под така мерики с един аршин. Зависи къде се инвестират фондовете и ние разбираме в рамките на политиката на сближаване, че ефекта не е може би единствената цел, цел, която следва да отчитаме и да вземаме предвид. Така или иначе, ние рационализирахме цялата система, като стигаме до правилно разбиране какво разбираме, като ще говорим за ефект през настоящия период в контекста на, осъществ... на обсъждане на предварителните оценки. Следващо изказване. Този доклад е от 15 октомври 2015 година. Нали? За това говорим. За този доклад. На този доклад се позовавате. За да обобщя към 31 декември 2014 година. Е, това е датата. Така че това са по-нови данни, отколкото експертите, когато са създавали общия доклад, изготвили общия доклад, използвайки, позовавайки се на данни от предходната година. Господин Нислер? Благодаря, госпожа Глеслер. Е, ще се, каза, че ще се радва да чуе отговор на комисията от всички тези въпроси. Мисля, че с това приключваме тази част. Е, така че да продължим вече под ваше ръководство ли, госпожо Гресле? А, господин Ли, искате отново думата да благодаря госпожо, господин председател. Е, питахме се дали да отговорим на е, конкретни въпроси, защото това бяха и въпроси към Европейската инвестиционна банка. Говорихме за фондовете Джесика и е, впрочем 2015 година наистина има подобрение в използването на този фондове и мисля, повече колегите от съответното звено на Европейската комисия може да ви даде конкретна информация относно това как фонд, какви резултати постига фонда през 2015 година. Break, so... След, че госпожа Гресле ще изчака малко, така че благодарим сега финансовите инструменти от гледна точка на управляващите органи. Мисля, че тук трябва ще чуем господин господин Панайотополус, ако чета правилно името. Благодаря, господин председателю. Ние ще говорим, аз ще представя от името на моя колега господин Столевски. Благодаря, че ни дадохте възможност да говорим пред вашия, вашата комисия. Ние смятаме, че това Европейски е, инвестиционен фонд е, е допъл, доп, играе допълваща роля през периода 2007 и 2013 година Всъщност ЕИФА има дъл, дългосрочен опит в работа с финансовите инструменти за малки и средни предприятия, работейки ръка за ръка с Европейската комисия и това е един изключително важен период. Започвайки от 2007 година, ние е, започнахме децентрали... да прилагаме децентрализирано съвместно управление и изхождайки от нашия опит няколко думи за конкретните резултати на място в държавите членки. Ето някои компоненти относно регулаторната рамка и нейното отражение, какви са полуките и ще споделим някои идеи за бъдещето. Ще се опитаме да отговорим на въпросите за одита, специално на инвестиционния фонд и да кажем какво е направено през периода до 2014 година. Здравейте! Бих искал да започна с тази карта, която показва къде са, управля... къде са фондове, влагали фондовете, които са управлявани от нас през периода 2007-2013 година. Ето, както виждате, говорим за над 1 милиард евро средства от фондовете и понеже в дискусията се спомена за револвиращия ефект, на финансовите инструменти. Заслужава си да отбележим, че тези револвиращи компоненти продължават да се прилагат. Очакваме структурните фондове да бъдат реинвестирани. Тук ще говорим и за финансовите посредници, но тук има редица държави членки, които вече е, са разширили а, своето споразумение за управление а, е, с Европейския инвестиционен фонд а, е, от периода 2007-2013 година и ще продължи през този период. Доклада, изготвен за комисията, съдържа две конкретни проучвания холдинги в, холдингови фондове в България и Румъния, управлявани от AIF. Това са наистина конкретни фондове и това, което искаме да споделим с вас е да ви да представим структурирането в България и различните инструменти прилагани в Йереми или Джереми по различните точки, които вече бяха споменати. Както виждате и прилагали сме различни продукти, пет на брой с съответен капитал и тук имаме 12 финансови последни, посредници. Заслужава си да отбележим ефекта и какви са раз, разликите между при различни различните цели, когато имаме предварителен анализ и е подбрана съответна стратегия. В ляво виждате е, в, в, в е, сив цвят ранния е, е, е, етап на прилагане на фонда, който дава да, тласък и ускорение. Първоначално беше много трудно да бъдат привлечени частни инвеститори и се наложиха сериозни, е, сериозно привличане и участие на обществени фондове, което е необходимо и несъмнено отговаря на пред, прилаганата схема, но е, започвайки да работим с малки и средни предприятия, се оказва по-лесно да привлечем частно финансиране, като например основен пример е нашия гаранционен продукт, където имаме ефект петкратно надхвърляш е, това, което предлагаме като финансиране от структурните фондове. Просто искам да отбележа съотношението между целите на инструмента и участието на частни капитали. За резултатите съвсем накратко ще посоча доклада за България. Няма да намерите това в доклада, който вече е бе цитиран от господин Нислер. Е, това е съвсем нова информация от посредника, така това е от края на септември 2015 е, година. 92% от фондовете в България са освоени. Различен е ефект през, при различните инструменти, както е различен броя от малките и средни предприятия. Както виждате, над 8000 малки предприятия и голям брой микропредприятия. По отношение на резултата и ефекта говорим също за отраженията върху а, заемите предложени, пред, пред, дадени на малки и средни предприятия като допълнителни обезпечения за на кредити от банките. И тук имаме наистина а, над 100%, което е изискване, докато за Джерми а, това е около 50%, така че бе дадено 60 широка възможност на малки и средни предприятия да е, работят по тази линия. От друга страна, е, съгласно Евростат, България се оказва държавата членка, където е най-скъпо за малките и средни предприятия да получат достъп до това финансиране, докато е, Имаме предприятия къде, и случаи, където разходите са под 50%. Ние искахме за цел да по, по, постигнем това, което наричаме equity ecosystem. Нивото на развитие на частния капитал бе много нисък и за това и в България, и в други държави членки се насочихме към работа в ранния етап по този въпрос и разбира се, нещата не стават от днес за вътре. Рисковия капитал изисква 10-15 години, за да се развие и да се стигне до ниво финансиране, така че ние ще продължим да работим през новия период и вече имаме предварително проучване за периода до 2020 година. Така че ще трябва да продължим да работим с тези инструменти в бъдеще, но несъмнено има а, въздействие и разбира се бяха създадени работни места в резултат на този процес. Не мога да не го отбележа. На следващия слайд ще видите карта на различните привлечени посредници за използването на структурните фондове. Няма да се впускам в подробности, но има интересен елемент. Господин Нислер и комисията го споменаха. Финансовите инструменти е основен, но то е да привлечем частни, е, частния сектор като играчи и това е едно от постиженията, които успяхме да постигнем. Сериозни имена е, в банковия сектор, частния капитал, което несъмнено повишава достъпа до капитал за малки и средни предприятия. Това така може да ви подскаже част от излечените полуки какво е било, какво е в момента. Несъмнено в миналото грантовете бяха е, тълкувани в широка степен по определен начин и се наложи генерална дирекция регионално развитие да се намесва, намесва няколко пъти. Доброто е, хубавото е, че в новите, в новата рамка имаме допълнителни разяснения. Ние ще трябва да поддържаме тази гъвкавост, тази еволюция, защото основното ще бъде бъде да покажем, че нашите разпоредби, регламенти, очаквания, мониторинг и така нататък трябва да бъдат привлекателни за играчите на пазара това ще бъде предизвикателството за постигане на желания резултат. Например, е постигнато много по отношение на новата, новата рамка много по-лесно се посъществяват тези инвестиции, отколкото в миналото други изисквания на пазари, като възможно е предоставяне на определен капитал в рамките на съществуващите гаранционни инструменти. И накрая няколко думи за одита. Е, тук рамката също ще бъде до голяма степен облегчена, така че е, ще бъдат е, поставени по-облегчени изисквания. Това е защото нашия опит сочи, че изпълнението на е, структурните фондове предполага аудитиране, което е хубаво, разбира се, но одит се извършва от различни страни при дублиране и при покриване на дейностите по проверките, контрола и аудитирането и техните правомощия. Така че е, тук сме посочили броя на одитите при сътрудничество с различни институции и само, това е само за периода 11-15 година, за половината период. Половината период виждате общо 53 вида одити от различни органи без да са поставени някакви сериозни, изтъкнати някакви сериозни проблеми. И накрая за периода след 2014 година, понеже ни попитахте, да, работим с редица държави членки. Ето виждате две карти. В ляво представяме новите инициативи, при които, по които работим по структурните фондове децентрализирано. Ето в светло-синьо виждате държавите членки, където се водят преговори е, за споразумения и очакваме подписване на такива споразумения в селските селското стопанство. Вдясно виждате новите инициативи, които са разработени през този период, съчетавайки ам, а, а, капитал и, и средства съответно от а, програмата Хоризонт, програмата Косме, програмата ЕСИФ и съответно участието на тези инвестиционния фонд и при привличайки различни посредници за предоставяне на средства. Два мандата вече са постигнати при инициативата Малки и средни предприятия в Малта и ние работим по приключване на някои допълнителни програми до края на тази година, така че мога да кажа, че отбелязваме напредък по тази линика линия. Благодаря. Европейския инвестиционен фонд чухме тук, защото сега ще чуем господин Селва, член на директорите на банката за гаранционната банка. Нека да чуем какво ще ни каже той. Благодаря. Добре благодаря за думата, благодаря за това, че може да участваме в това изслушване. Аз съм заместник председател на ACM. Ще се опитам да бъда кратък. Ще ви дам кратък преглед за това, е, кои сме ние. Ще ви дам няколко факта, факти, цифри. След това ще обясня какво правим ние, как комбинираме нашата дейност с финансовите инструменти от Европейския съюз и освен това ще споделя някои полуки от други програми и ще се спра на някои от коментарите, които бяха вече споделени. Ние сме основани през 1992 година, имаме пет, е, основание от пет е, членове. Е, ние сме нещо като платформа където споделяме опита си, що се отнася до, от държавните субсидии до финансовите инструменти. Ние подкрепяме европейските институции и възможността за достъп до средства. Общият ни обем е 80 милиарда евро, около 80 милиарда. Е, броят на гаранциите съответства на броя на малките и средни предприятия, т.е. около 3 милиона малки и средни предприятия в Европа, които подкрепяме. Подкрепяме чрез гаранции, т.е. един доста голям брой. Кой участва в процеса? Виждате тук, че е, говорим за нуждата от финанс, е, говорим за малки и средни предприятия, за току-що създадени е, предприятия, за предприемачи. всички тези хора и институции и предприятия имат нужда от заеми, от банки и от проекти, по които да работят. Ние преценяваме, или по-точно банката, преценява е, до каква степен проектите могат да бъдат направени, проведени, но банката има нужда от гаранции. Тук именно се намесваме ние, когато е, съответните предприятия не могат да дадат съответните гаранции. Е, тук именно говорим и за контргаранции. контрагаранции. Това е първият ефект, първото ниво на лоста, което ние може да предложим. Контрагаранции чрез посредници. А тук може би трябва да говорим за дефиниция на финансовите посредници, тъй като тук имаме посредници в ролята на, на, на търговски банки, а имаме и такива, които подкрепят просто малките и средни предприятия да получат достъп до финансиране. Ние подкрепяме, ние правим именно това, подкрепяме малките и средни предприятия, даваме гаранции на малките и средни предприятия, за да получат финансиране. Нашата подкрепа е под формата на знание, на съвети, много често схемите не целят печалба. Много често в управлението на схемите участват и представители на предприятията. Ние работим с всички банки, не се конкурираме с тях и покриваме целия сектор в федералната провинция зависимост от това как изглежда продукта, който се подкрепя. Какво виждате на този слайд? Тук говорим за опита за структурните фондове. Питахме за мнение, за, питахме нашите членове за тяхното мнение по отношение на структурните фондове. Оказа се, че нашите членове нямат много опит с тези инструменти. Затова ще се спре главно на една програма, програмата СИП, която бе провеждана в тази която бе провеждана в този период. И както се вижда, тук инструментът имаше успех. 65% от 11 милиарда евро гаранции по тази про- програма бяха разпределени за гаранции за 1300 предприятия, малки и средни предприятия. Това са около 60% от всички малки и средни предприятия. И тук говорим за Косме, програмите Косме, Хоризонт и ЦИФ. Този слайд ми е любим, тъй като се показва колко голям е ефекта на лоста защото този ефект става все по-важен, когато средствата са ограничени. Когато имаме 25 милиона евро, когато имаме такъв, такъв обем, ако той се комбинира с ниско а, рискови гаранции може да се достигне ефекта на 125 милиарда евро. Имаме някои опасения в момента. Това по принцип са общи опасения. Най-напред ще се спра на факта, е, че се подписват споразумения с търговските банки. Търговските банки са наши акционери много често и те могат да решат откъде да се вземат гаранции, дали да се даде една гаранция. Този ефект ние го наричаме crowding out и ние се опасяваме, че може да има последствия от този crowding out ефект. Тук говорим за допълняемост и допъл... Допъл... допълняемост в смисъл допълнителна подкрепа за малките и средни предприятия. Ние не искаме да нарушаваме съществуващата структура. И тук именно виждаме проблем. От една страна малките и средни предприятия могат да пострадат, да няма подкрепа за тях, чрез директните е, договори ще загубим ефекта на лоста, поне ще се намали коефициента два пъти и ще няма да може да имаме пълно подкритие, географско и секторно покритие на региона и сектора, както казах. Е, основният проблем тук е допълняемостта. Ние не искаме да заместим структурните фондове или други инструменти. А, искаме да има допълняемост чрез финансовите инструменти. Е, тук виждате левия стълб 50% гаранция от Търговската банка и 50% банкова гаранция. Така банката може да реши дали да използва Косме, Хоразме или други финансови инструменти, или дали пък гаранционната банка ще работи заедно с Косме. Това са всъщност, това е моята теза за структурните фондове, че ако те работят с местните власти, с националните власти и ако финансовите посредници биват подкрепени на място, това ще е основен фактор за успех на пазара. Ние събрахме някои коментари за използването на финансовите инструменти. Най-напред ще се спре на ползите и привлекателността на тези инструменти. Те са много добри за частния пазар, тъй като увеличават експертните знания на пазара, до, достъпът до финансиране е нещо много положително, но тук има и едно но, а именно законодателството за прилагането на и управлението на финансовите инструменти изисква много висок капацитет е, от всички заинтересовани страни. Имаше нещо, което не беше при, приемливо, а именно промяната на правилата в е, средата, по средата на програмния период. И тук ставаше именно за изчислението на таксите. Е, разходите бяха изтеглени напред, а пък възвръщаемостта бе изтеглена назад вследствие на тази промяна. Въпросът се поставя дали финансовите инструменти могат да възвърнат е, инвестициите, които, които се правят чрез тях. Може да се получи резултатът, че е, посредниците могат да бъдат, че функцията на посредници могат да бъде поета от е, гаранционните банки. Това се случи в програмата принцип, което имаше положителен, положителен ефект. Благодаря ви за вниманието. Това беше, което исках да споделя с вас. Благодаря. Е, благодаря и добре дошъл на моят народник. Ha <laughs> ha ha. Не знаех, че а, германците се делят на различни племена, така че когато човек види съплеменник, е хубаво да го поздрави. Имам въпрос към представителите на Европейския инвестиционен фонд. Какво, коя мислите, че е главната причина или главните фактори за успехът на този подход в България, подход и успехът на инструментите, които посочихте. И какво може да научим от този опит, който може да се приложи от вашата братска организация, Европейската инвестиционна банка? 60% от инвестициите на банката, нещо, което е тревожно, са били в пете най-развити европейски економики. Как може вашият опит в България, особено за малките и средни предприятия, да доведе до по-добро структуриране на инвестициите? Имам въпроси аз от своя страна към представителя на инвестиционния фонд. Благодаря за списъка с извършените одити. Това прави добро впечатление. Хубаво е човек да може да види нещо черно на бяло, но тези 53 одита за какво се отнасят? каква това е основната цифра, която цитирате. И аз бих искал да знае за какъв е, общ брой е, говорим. При структурните фондове има 322 програми. Искам да въобще от вас да чуя как е организирана програмата Джереми. Освен това, искам, вие говорите за милиард и 200 милиона. Е, за какви суми говорим при всички тези одити и какво остава, какво още има да се прави, какви са изискванията. Това е един ми кръг от въпроси и второ говорите, че Джерми е насочен към малки и средни предприятия. Впечатляващо е общо взето това, което ни показвате. Е, какво означава АЕЦМ, това съкръщение, Европейска асоциация на гаранционни институции. Ама какво означава това? Сигурно ще ни обясните. И не виждам други желаящи да вземат думата, така че може би да помогна а, инвестиционния фонд чрез своя представител да ни отговори, да започне с отговорите на въпросите. Извинявайте, колегата Херович има, Херич има въпрос. Не ви видях. Благодаря. Няма проблем, госпожо председател. Искам, и аз имам един въпрос във връзка с одитите. Мислите ли, че всичко е а, а, отлично или има място за подобрение? Много голямо впечатление ни направи въпросът с гаранциите, контрагаранциите в, и начина по който те влияят върху пазара. Бихте ли могли да ни кажете в по-големи подробности какви фирми и какви проекти а, са били а, подпомагани? дали процеса е нещо както е така е, известната програма на Алан Шугър за стажантите. Как подбирате на кого да помогнете и какви са политическите аспекти на този процес? Ще започна с въпроса за българският ни опит и подходът прилаган в България. Този подход предлага голяма гъвкавост в управлението на финансовите инструменти, защото може да реагираме на пазарните условия и да променяме инвестиционната си стратегия успоредно с развитието на пазара. Например, нашата стратегия в България от начало целеше създаването на частни акционерни фондове, ориентирани към насърчаване на растежа. Нещо, което в условията на променящите се пазарни условия се оказа особено трудно. Ние използвахме гъвкавостта, с която разполагахме, за да пренасочим фондовете и създадем инструменти, като е, съфинансирането бе осигурявано от отделните инвестиращи фирми, като по този начин ускорихме процесът на предоставяне на средства на малките и средни предприятия, което не би било е, е, лесно в нормални пазарни условия. Общо взето, този подход по портфейли, така да се каже, гарантира, осигурява оказването на помощ на малки и средни предприятия, защото в много случаи не става дума дори за съществуващи предприятия, а по-скоро за идеи, които имат за цел създаване на функциониращи пазарни единици. По този начин се подготвят портфели, които са на разположение на предприятията и фирмите, те могат да избират от тях. Сега, по вторият въпрос, който беше зададен, за одитите – Въпросът беше е, какво е, беше, за какво, с какво се занимаваха тези одити. Е, Европейският инвестиционен фонд насочваше усилията си било към отделни страни, било към отделни региони и с конкретни оперативни програми по отношение на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Ние бяхме във връзка с управляващите органи тъй като ставаше дума за оперативни програми, те трябваше да бъдат анализирани от съответните одитни органи. Зад тези числа какво се крие? Ние сме под надзора на отделните одитни органи на всеки отделните, от, отделен фонд. Имаме 13 такива фонда. И разбира се, тези одитни органи са самите те обект на одит от Европейската смертна палата или пък от Европейската комисия. Не съм сигурен точно в кой случай кое е в сила но тъй като целовите инструменти а, са различни, кой а, орган а, какво отношение има към е, Европейския инвестиционен фонд, комисията се обърна към ЕИФ, e за да получи информация как съответните органи са, прилагат едни или други финансови инструменти. Значи, ЕИФ e участва в тези одити. Това не, това не е одит на Европейския инвестиционен фонд. Става дума за одит на Европейския инвестиционен фонд. Става дума за малки и средни предприятия, където имаме холдингови фондове. Но в голяма степен се използват методите, които използва Европейския инвестиционен фонд за аудитиране. Може също така да се посочи, че се направиха стъпки за създаване на това, което наричаме единен одитен принцип. Т.е. да има едни единни рамки, които да рационализират одитният процес в европейски мащаб, така че да бъде по-лесно да се осъществява надзорът на всички равнища. Включително и под нивото на финансовите посредници. Колкото до вашият въпрос за обхватът, всички тези фондове бяха аудитирани до един или друг от тези одитни органи. Ще ви прочита какво казва сметната палата. Ако не са планирани конкретни проверки, е добре, че фактическото осъществяване на проекти във връзка с инструменти за финансиране е, да бъде проверено от контролните органи преди приключване на програмата 2017-2020 година. Проверяващия орган не може да извърши такива проверки, е, а в, ако има ограничения от страна. А, не разбирам, разминава се с това, което казвате. А, е, нека да поясня. ЕИФА представлява инструмент, който несъмнено е съвместен на Ейба и на Европейския съюз. Съвместни, съвместно участие има. И е, резултатът, това, което вие прочетохте, се отнася за ЕИБА, електрон, е, Европейския е, инвестиционен фонд е, подвластен също така на Сметната палата и в този случай, сега аз не съм убеден дали това, което четете, се отнася до управлението на, на холдинговия фонд. Председателката боя се, че да разбирам ли, че Сметната палата няма достъп. Въпросът е как тези средства, освоени е, на място, се контролират. Вие говорите е, за 53 одита за 322 оперативни програми. Е, това не са всички. Дали то говорим за програми по финансови инструменти, но на мен това не ми се струва кой знае колко много. 53 очевидно не е измислена цифра и би било интересно да се знае за каква е, основ, за какво се отнася това. Оперативни програми, проекти, знам ли какво, други видове дейности. Отговор отнасят се за оперативни програми. Отнасят се също така, както вече казах, факта, че Сметната палата може да не извършва пряк одит на инвестиционния фонд да може да провери как отделните държавни членки са е, използвали финансови инструменти по структурните фондове. Ако те са използвани чрез е, ЕИФ, е, Сметната палата проверява е, в държавите членки данните, които са е, използвани чрез ЕИФа. Така че не става дума само за одити на ЕИФа, но и на държавите членки, чрез които ЕИФа предлага тези данни е, известно е, че Сметната палата е извършила е, извършила одит в е, подготвителната фаза, както и в хода на изпълнението в редица държави. И там, е, като Гърция, Словакия, Румъния, така на изуст ги цитирам, е, включва данни информация, където ЕИФ извършва определени ден дейности и те се вземат предвид при одита от страна на Европейската сметна палата. Е, председателка Имаме 941 финансови инструменти. Това е написано черно на бяло някъде. 322 е, оперативни програми, но 941 финансови инструменти, не всички са подвластни на ЕИФ, Европейската инвестиционна банка управлява някой от тях, но това не буди у мен особено доверие. Но Искам да попитам колко от тези одита се извършват от ЕЙФА външни одити, вътрешни одити, какво разбирате вие под външен одит и вътрешен одит. Другото горе-долу го разбирам. И колко е, оперативни програми изобщо са включени е, в вашата дейност. Джесика е една от най-добре работещите програми. Нали, тук ефектът е правилен, е добър. Е, поправя се председателката, не Джесика, а Джереми. Благодаря. Гласи отговора. Одитите имаше външни, аудитори, имаше и вътрешни аудитори. Броя на външните аудити и зависи от, от какви са исканите на ЕИФ. E Когато става за дума за операции на холдингови фондове във всяка страна, се провеждат годишен одит от външни аудитори – за да се гарантира надежността и точността на отчетите. Това се прави всяка година. Вътрешните одити се, са в съгласие с това, че Европейският инвестиционен фонд има вътрешна одитна функция. Добра практика е за една организация да има вътрешна одитна функция, независимо от общото управление. И а, ни, затова и ние провеждаме и вътрешни одити, за да установим а, как се прилага програмата Джереми от Европейския инвестиционен фонд. Колкото до последния ви въпрос, какво обхващат нашите одити? 14 юрисдикции, 30 холдингови фонда. Някои от тях, тези събирателни холдингови фондове, имат много оперативни програми. Например, в Гърция имаме 7 оперативни програми, тъй като някои от тях са разделени по региони. Значи няколко оперативни програми с един единствен управляващ орган – Имаме 13 юрисдикции, както казах, и около 20 оперативни програми, за които отговаряме. Нямам точните цифри сега, но мисля, че са около 20. По, това е по ОС конкурентоспособност. Опитвам се <clears throat> да разбера системата, значи в 13 страни, 13 холдинга, така ли? Малко бавно разбирам, извинявам се. Добре, в България, например. В България програмата е най-добре функционира. За съжаление, докладчикът излезе за малко. Добре, но по принцип говорим и за проблеми, защо в някои страни програмите толкова добре вървят. Ето в България програмата с на 300 милиона евро вървят програмите много добре. Защо в Калабрия също защо вървят в България програмите така добре, например, а в други страни не? Къде, дали е, това е заради контролите. Къде са белите полета? Няма нужда сега да отговаряте. Ако не, не разполагате с информация, може да ни предадете информацията в последствията. Много би било хубаво, ако веднъж за винаги отговорите на този въпрос. Както споменахме, всички холдови фондове са били аудитирани през този период. А сега по памет не мога да ви кажа точно какви са резултатите за различните страни. Мога да цитирам само данните за България, с които ги съм запознат и ги помня. В България имаше различен голям брой одити, първоначално от генерална дирекция Реджио, след прехвърлянето на фондове в холдинговия фонд. И след това управляващият орган проведе, направи проверки, одитният орган, сметната палата също имаше въпроси за Европейския инвестиционен фонд всяка година провеждаме, правим одит на а, финансовите отчети, всеки от тях по-отделно. Използваме външни аудитори в Люксембург, които правят отделен одит на всеки от холдинговите фондове. ако мога да допълня. Процесът е, е ежегоден, но трябва да се добави още нещо. ЕИФ e е европейски орган, част е, се работи съвместно с Европейската инвестиционна банка, но има и свои вътрешни правила и вътрешни процеси, чиято цел е, е да сме сигурни, че парите, дадени на ЕИФ e от българските власти, трябва да бъдат използвани на пазара по един правилен и прозрачен начин. Европейският инвестиционен фонд много внимателно следи пазарната, си, пазарната дейност, така че тя да бъде прозрачна да не се използват пазарни инструменти, които да дават предимства на едната или другата, една или друга страна или на други участници в фонда. Опираме се на най-добрата европейска практика за почтенност, прозрачност и така нататък, като се правят и последващи проверки. А, така че да се направи, а, когато се реши определени средства да минат през Европейският инвестиционен фонд, а, подобно решение означава, че също този, който е взел, ще участва и в, в, в стратегията на, за прилагането. Тоест, ние сме част от европейското семейство, европейското семейство на, семейство на европейските институции. Danke. Okay, uh, there has been one question, I think. Имаше един въпрос, който според мен е най-лесният. Какво е, означава съкрещението АЕЦМ? Това е асоциация, Европейска асоциация на гарантацион, гаранционните институции. Френско съкръщението е по френското название по едно време бяхме променили названието на Европейска асоциация на гаранционните банки, но името остана АЕМ. Значи на този въпрос е най-лесно да се отговори. Сега, много важно е да действаме така, че бизнесът е да има устойчиви характеристики такава трябва да е същността на всеки от нашите проекти. Много важно е да отделяме внимание на всеки отделен проект, като ангажираме нужните експерти, също така съответните търговски камери, асоциации на малките и средни предприятия. Тоест, ние решаваме просто като банка какъв колатерал е необходим, на лице ли е то или не. Разглеждаме какви са перспективите и какви са възможностите на отделните предприятия. Значи имаме 50% ново създадени бизнес единици, така наречените стартапс. Разбира се, трябва да покажем, че инвестициите, които правим, също така са, дават своите резултати, защото в една федерална държава, както и навсякъде другаде, трябва да се грижим за парите на данакоплатеца и как те се разхождат, разходват. През 2010 беше направен анализ на макроекономическата ефективност на тази дейност. Установи се, че едно евро вложено по този начин, има възвръщаемост 7 пъти. Но главното е, че докато търговските банки поемат своя риск, ние нямаме този проблем. Частният капитал поема а, своята част и по този начин а, са задоволени интересите на всички страни. Като стремежа, пак ще кажа, е необходимост се стремим към устойчивост. Стремим се към устойчивост. Нямаме член от, на асоциацията от Великобритания. Добре е да имаме такъв. Аз бях <clears throat> в Лантаг, в провинцията Баден-Вюртенберг и всъщност Зная, че само унези са получили нещо от банката, които не са имали нужда да получават нищо. Това е моят опит от Баден-Вюртенберг, т.е. вашата провинция. И така, продължаваме с финансовите инструменти. Петър Освалт има думата. Благодаря,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 наказваме в такъв смисъл. Не, не би трябвало да правим това. Би трябвало по-скоро да решим основните проблеми. А проблемите са главно при управителните органи. Смятам, че финансовите инструменти трябва да бъдат използвани така, че местните власти да поемат отговорност за тяхното прилагане. Въпросът е какво може да бъде финансирано чрез тези инструменти. Аз не съм против тях. Аз смятам, че те са разумен инструмент. Въпросът е обаче какво може да бъде финансирано чрез тях, което не може да бъде финансирано чрез структурните фондове. За това може би одитът в България показва така добри резултати. А именно, защото правилата са били са по-ясни. Проекти за създаване, за генериране на добавена стойност, такива приоритети трябва да бъдат а, приоритизирани, защото те създават печалба. За такива проекти трябва да бъдат използвани финанси, финансовите инструменти. регионалните проекти. Те са важни. В Чешката република, например, имаме само 5% от проектите, които са свързани с економически дейности. Много е трудно да се намерят добри проекти, които да се финансират. Нашето управление не работи, за това не работи и стратегията 2020. Липсва връзката с местните власти. Остава въпросът как местните власти могат да използват тези финансови инструменти, без да задлъжнеят. Явно това е заем. Заема трябва да бъде изплатен, да бъде върнат. Ако използваме един даден финансов инструмент, това означава, че Европейската инвестиционна банка ще вземе този факт предвид. За Крат Пилснер това означава, че ние сме следени да не задлъжнем прекалено много. Така че Проблемът остава за големите проекти. Имаме големи финансови, големи инфраструктурни проекти, те не би трябвало да се финансират чрез финансовите инструменти. Има други възможности, например заем от инвестиционната банка. Един заем от търговската банка е по-ефтин от заем от Европейската инвестиционна банка. Това е факт. Заем от инвестиционната банка и, и използването на финансовите инструменти предпоставят сблъсъка с много проблеми. Според мен, Инвестиционната банка има едно голямо предимство, когато дава заем, а именно мониторинга от страна на банката. Това е актуалната ситуация в момента. Какво е предимството в сравнение с заем от Търговската банка? Има гаранции. Гаранции, които са важни за големите проекти. Такива големи проекти не могат да бъдат финансирани чрез търговски заеми, защото няма търговска добавена стойност. Тук става дума за рисков капитал. Ето какво работи в Штатите. И е, продукти се предлагат именно за рисков капитал. Ние имаме нужда от рисков капитал. Рисковият капитал, подкрепата на за рисковия капитал съществува в щатите. Тук тази подкрепа е недостатъчна. От друга страна, ако имаме начеващо предприятие или малко предприятие, какво става за рисковия капитал? Имаме проблеми. Имаме проблеми с ликвидността. Тогава се остава въпроса за риска. Ако идеята е добра, добре, в такъв случай проектът може да бъде подкрепен. Младите хора за това не искат да стават предприемачи заради този риск, защото те не биват подкрепени. 2 до 3% са само начеващите предприятия. Това е много обезкуражителна цифра. Би трябвало да говорим, както казах, за начеващи предприятия от 20-40 до 40%. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с трима оратори. Господин Хюмър, директор за економическа политика на Европейската асоциация за занаят и малки и следни, средни предприятия, който има думата за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да започна е, е, като ви благодаря за това, че давате възможност на малките предприятия да е, говорят за този въпрос, което нашата асоциация съкрещението е от френски език, ще, ще представи е, нашето виждане. Е, като се говори за малки и средни предприятия, в проучването се казва, че малките и средни предприятия е, проявяват интерес към тези граундове, но от политическа гледна точка мисля, че е изключително важно да сме наясно, че за малките и средни предприятия в общи линии гаранциите са нещо по-добро като по-добър продукт, отколкото заема а заемът е по-добър от гранта за в подкрепа на малкото предпри... предприятие. Това е, е едната причина, а ние е, е, постигаме по-голям ефект с рисков капитал. Разбира се, ефекта не е един и същи. Има, да речем, съотношение едно към две. Е, във втория кръг е, това би трябвало да е по-голям резултат е, да стигнем до 20%, ако разгледаме различните форми на финансиране на иновации и е, се радвах да чуя какво казват колегите от Полша за финансовите инструменти, които е, е, са включени в различни проучвания до 2020 година те е, изчисляват рисковия фактор 20 до 30%, е, така че тук включваме и е, създаването на нови предприятия. Това е едната причина. Другата причина, поради която финансовите инструменти са важни е, за малките и средни предприятия, те много по-малко е, се отразяват на изкривяването на конкуренцията. Но ако принципно изразяваме изразим съгласие, че финансовите инструменти са подходящи, добри, помагат на малките и средни предприятия за финансирането. В едно вглеждане в европейския бюджет ще ни покаже, че има ограничени европейски инструменти за прикосме и Европа 2020 и там сумата е по 10 евро на предприятие, което не е много. Но има, разбира се, допълнителни средства за малки и средни предприятия. Имаме възможност да финансираме това на национално ниво, на национал, с националния бюджет. Това е възможно за по-богати страни, като Австрия и да речем Германия. Но ако държавата разполага с ограничен бюджет за подпомагане на предприятията, е, тогава Кохезионния фонд е доброто решение. Ние го използваме. Затова започнахме да популяризираме е, по структурните и е, Кохезионния фонд за малки и средни предприятия преди горе-долу 10 години. Проблемът, и тук ще се съглася с полския ни колега, проблемът е, че когато започна програмата през 2007 година, нямаше много дискусии за финансовите инструменти. Това дойде по-късно, когато вече много оперативни програми бяха готови. Т.е. целият период 7-13 година беше период на обучение, на проби и грешки. Е, е, интереса към използване на финансови инструменти. Тук се е, роди от кризата след 2009 2010 година, когато възникнаха сериозните проблеми и когато наистина вземането на кредити беше трудно за малки и средни предприятия. Така че за този период не е изненадващо, че не всичко беше чудесно и мисля, че трябва да изразим искрена благодарност към Европейската комисия за това, че си научиха урока и в новия регламент и но, а, за новия период и имаме по-добра уредба на нещата в различни програми. Е, за револвиращия процент е, е, в този момент, револвиращите фондове може да постигне ефект в отворен момент. Ако сте инвестирали в рисков капитал преди 2, 3, 4 години, трябва да изчакате. Револвиране в началото на такива програми просто няма. Но другото, което отчитаме като момент е, че използването на регионалните, структурните, кохезионни фондове, каквито и да са, е трудно, когато се работи по обикновените европейски проблеми, защото има европейски разпоредби, национални разпоредби и местни органи на изпълнение. Всичко това е трудно и, и е, така да се каже, проблемите, допълнителните проблеми са заложени в самата система. Струва ми се, че всъщност това, за което трябва да помислим в бъдеще е дали е най-добрата идея да говорим за подпомагане да са финансови инструменти за малки и средни предприятия. Дали е най-доброто решение, че комисията да отделя средства за регионални да ги нарека органи, да, защото това е политическо решение на регионите да използват средствата и след това парите да се връщат в Европейския инвестиционен фонд. Той ги предоставя на местните и национални структури и става много сложно. И това създава, меко казано, неналожително необходими административни осложнения, които трябва да бъдат следени. Но, разбира се, финансовия контрол е важен. От друга страна, е, обаче е съществува пазар и трябва да постигнем баланс между финансовия контрол и е, приемането на пазара но тези инструменти са създадени така, че те не са атрактивни вече за посредниците и за банките, достатъчно често чуваме от банките, че им е твърде сложно да използват тези инструменти. Маршовете са твърде малки, всичко е много сложно и е, те не могат на тази база да създадат инструменти, които са приемливи на пазар, защото има различни инструменти, инструменти в България, Южна Италия, Великобритания и Баден-Вюртенберг. Това са различни пазари, различна форма на подпомагане на малките и средни предприятия, които имат различни нужди. Т.е. предполага се гъвкавост. И за да съчетаем всички тези компоненти и да тук стигаме до нуждите на финансовия контрол. Но всъщност като мислим за бъдещето на финансовите инструменти в регионалните фондове е е, е европейските програми, ЗИПИ, Косме, например, имат много повече, по-голям опит за това, кое как се прави. И мисля, че това трябва да бъде критерия за използването на фандовете. Трябва да се опитваме да постигнем е, изпълнение в съпоставимо с Козме и ЗИП. И ние ще продължим да настояваме за политически решения за повече средства от тези пари на регионално ниво, но и на европейско ниво за финансови инструменти, защото сме убедени, че това е верния път напред. Благодаря. Председателката, благодаря. Е, дълбоко навлязахте в проблемите, с които а, е, и ние искаме, ако всичко вървеше така добре, както в ЗИП, нямаше да седим тук. Има финансови инструменти, които е, носят само е, допълнителни разходи и лихви, така че не е неоснователно. Сега господин Маргелаеш от ем, Португалия е, ще говори като член на съвета на, е, енерги, по енергетика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че бях поканен да участвам в това изслушване говоря от името на Европейската асоциация. А, а, искам да ви а, обясна как развиваме инвестиционните проекти в Португалия. Ние сме група предприятия. Инвестирали сме около 35 милиона евро в течение на 6-7 години – част от е, тези средства бяха е, финансирани чрез е, съвместни гаранции. Имаме различни предприятия. Едното е за съхранение и разпределение на природен газ. Той има собствени активи и разпределителна мрежа. Друго предприятие на Рокастън е малко предприятие, което също разработва находище на природен газ. Имаме също така и предприятие за преводни средства, които работят с природен газ. А също така имаме предприятие, което търгува с природен газ – ние сме малко предприятие, което постепенно прераства в средно по размер предприятие. И може би един ден няма да бъдем вече да принадлежим към категорията на малките и средни предприятия. Около 54 милиона са инвестирани в рамките на 6 години. Казах, това стана с една съвместна гаранция за около 7,5 милиона. Това представлява около 14% от общото финансиране. Работим с португалски компании Тук показвам ви резултатите от някои от нашите инвестиции през последните 6 години. От 2009 насам отвоен капацитет за съхранение, увеличен капацитет и в БАО. Имаме на 5 места разпределителни мрежи за природен газ – Отвоихме капацитета за съхраняване на природен газ. Увеличихме капацитета на мрежата в португалски град Мезампру. Отвоихме капацитета за съхраняване в Мирандела. Увеличихме капацитета в Регуа. Също така и в Маседо и в Повла. Всички тези проекти а, получиха 14% от подкрепата си чрез съвместни гаранции. Отвоихме капацитетът за съхранение в Маседо. Започнахме също така работа по превозни средства с работещите с природен газ. Създадохме първата станция за зареждане с втечнен природен газ в Португалия, където няма мрежа за захранване, за съхраняване и, и е, снабдяване с втечнен природен газ. През 2012 година също така инвестирахме в е, микросателитни съоръжения – Значи, като казвам микро, става дума за капацитет от около 2 кубометра втечнен природен газ. А, а, такива малки пред, а, съх, цистерни, такива малки а, съоръжения за съхраняване на втечнен природен газ а, се изграждат в населените места, в малки населени места, където няма начин, друг начин за достъп до природен газ. Използваме собствената разпределителна мрежа. Работиме и с така наречените сини коридори, които се свързват с станциите за зареждане с втечнен природен газ. Те предлагат или е, е, втечнен природен газ, или е, природен газ, който е компактован под високо налягане. Увеличихме също така капацитетът за захраняване чрез мини-сателитни съоръжения – и, разбира се, това става на места, където няма друг достъп а, до природен газ. През 2014 година изградихме още две станции за зареждане. Една в а, Гарегадо, а друга в Пикото. А, за, е, и, също така придобихме транспортни цистерни за транспортиране на втечнен природен газ. Накрая искам да кажа, че сме благодарни на подкрепата на е, Европейската комисия, подкрепа за нашата инвестиционна програма. Главно получаваме е, помощ от е, Европейския фонд за регионално развитие. Също така получаваме подкрепа и от програмата за съвместни гаранции в Португалия. Благодаря. Благодаря много за този поглед върху практиката. Сега Имаме още един, е, едно изказване от до, докладчик. Това е господин Мартосевичус, Мартосевичус е, е, управител, директор на ProBioSan. Благодаря, благодаря на комисията и на, е, за поканата. Благодаря за възможността да ви представя нашата фирма. Може би се питате е, е, с какво се занимаваме ние, така че ние работим в сферата на пробиотиците. Те се използват в някои области, но не толкова много, да речем в сферата на хигиената, лична и домашна ние се опитваме да да променим нещата, мисля, че е по-добре да предприемаме превентивни мерки, отколкото да се лекуваме. Всички сме наясно, че трябва да унищожаваме бактериите, така че ние, разбира се, не можем да живеем в стерилна среда, така че важното е да поддържаме баланса. За това и ние развиваме продукти, разработваме продукти с добри пробиотични бактерии Бихме искали също така да се настъпят промени в европейската регламентация, так, тъй като за сега нямаме възможност да етикетираме съответно нашите продукти дори с екоетикет. Това е, което искам да кажа за нас. Ние сме относително млада компания. Фирмата ни работи в 3, от 3 години в сферата на пробиотиците и разработваме и реализираме на пазара продукти за дома, за бита и личната хигиена. Имаме портфел с около 20 продукта. Не всички се, са много успешни, но това не ни спира, не ни пречи. Ние в момента продължаваме да работим. Следващата седмица предстои да кандидатстваме за подпомагане в сферата на пробиотичните бактерии. Те помагат за дългосрочно съхранение на пробиотични продукти и чрез използване на тези бактерии. Това ще бъде много важно, например, за създаване на нови категории козметични препарати, битова химия и така нататък. Надяваме се това да ни доведе, да ни донесе успехи. Като говорим за нашата фирма, а, знаете, че клиентите бързо проявяват разширен интерес към е, екологично чисти, органични и пробиотични продукти. Ние работим с естествени суровини и както вече казах, е, е, ние имаме нова технология с цел за повече иновация. Опитваме се да създадем нова, нови категории козметика за малки деца, деца и възраст съгласни. Вече имаме постигнати резултати. В момента провеждаме преговори с крупни международни марки и фирми, които проявяват интерес към нашата технология, както и една датска е, компания, детска фирма, която проявява интерес към това. И така, как успяхме да се финансираме в продължение на 3 години, и това е, разбира се, историята на нашия успех с, цената на, с помощта на различни европейски финансови инструменти. Както виждате, нашата фирма инвестира собствен капитал около 1 милион евро е, като от тях 40% са съинвестиране в бизнес фонд за съинвестиране. В, е, вляво от мен се е представителят на програмата Джерми и е, от, от, от, до друга страна фонда на така наречените ангели хранители на бизнеса и освен това имаме 355 000 евро от Европейския Европейския структурен фонд за развойна и изследователска дейност в рамките на съответен проект. Точно него очакваме да финализираме друга, следващата седмица. Това е втория финансов инструмент. Получихме подкрепа от литовското правителство в рамките на програмата за насърчаване на малки проекти и освен това получихме гаранция Инвега в рамките на 130 000 евро за разработване на маркетингова стратегия за реализация на продукцията ни в скандинавските страни ние използвахме тази финансова стратегия с цел да разработим нашите проекти ти. Иначе без подкрепа щеше да бъде много по-трудно, защото знаете, че за малки и средни предприятия, за стартиращи фирми е наистина трудно да си набавят капитал. Ако искате 50 000 евро е лесно, но по-нататък нещата стават сложни. Но разбира се, имаме проблеми с грантовете. Господин Хамърка също засегна този въпрос въпрос. И въпросът е тук времето, скоростта за получаване на грант и тези, това, тези бизнес е, angels ни предлагат тези възможности. Ние всъщност очакваме не само грантове, за които използвахме в нашата лаборатория, след като постигнахме успех, разбира се, е, беше много, много по-лесно, но ние се нуждаем от помощ в това отношение. Знаем, че 2016 година ще има известен интервал в финансирането, защото не знаем как, все още как ще стоят нещата с инвестициите за малки и средни предприятия. В обобщение за, от името на Пробиосан мога да кажа още веднъж, започнахме преди 3 години, имаме собствено звено за развойна изследователска дейност, производствена дейност, работим с балтийските е, държави, също с Дания, Швеция, започваме да установяваме контакти и с САЩ, което е трудно, защото това е високо конкурентен пазар, но се надяваме да намерим своето място там. Е, осъществяваме съвместни дейности с водещи литовски университети е, и предвиждаме взаимодействие с са е, е, висши учебни заведения в САЩ и Израел. Така че, освен това, имаме съответна система за качество, е, за контрол на качеството ISO 2001 и 14001, така че ние произвеждаме продукти е, с е, е, маркови продукти. Благодаря още веднъж за поканата, благодаря и на за проявеното доверие към нас от Министерството на економиката и Джереми. Председателката, благодаря впечатляващо и интересно, защото говорим за конкретни резултати. Колегата Пирински има думата. Благодаря, госпожо председател. В края на това, тази наистина изчерпателна дискусия, трябва да започна с думи на благодарност, струва ми се. Първо, към а, авторите на доклада, който струва ми се създава добра база за дискусия и аз съм твърдо убеден, че това е много важно за предстоящия пред нас период където ще работим за приложението. Благодаря сърдечно на всички, които направиха презентации, защото ние очевидно е, работим в сферата на много широк спектър от форми на оценка по цялата верига на приложение на финансовите инструменти с, с включително с хора, които имат изключително ценен е, начален опит. Благодаря много и на секретарията за оказаната помощ, защото това, което направихме днес след обед, е, бе наистина изключително, с изключително добро качество и аз мисля, че те добре използвахме тези няколко часа. Искам да се спра само на две три общ, два-три общи въпроса, които е хубаво да запомним. Е, ще започна с казаното от господин Нислер, че финансовите инструменти са начин на работа, те не са само цел, те са инструмент, те са начин на, на постигане на резултат. Така че нека да поговорим за какво изпълнение говорим. Това несъмнено е работа за постигане на сближаване, като част от политиката на сближаване. Има социални, економически и географски аспекти и най-сетне нашата оценка на полезността на финансовите инструменти трябва да стъпва на факта, е, че е, е, да си зададем въпроса какъв е резултата, каква е ползата и тук трябва да направим сериозен анализ за това доколко допълнителни ресурси са привлечени от частни източници, за да се постигне реализацията на оперативните програми. Е, нещата да не се свеждат само до бюджетните ресурси. И всъщност това трябва да доведе до по- по-добри резултати в областта на сближаването. И тук аз мисля, че е, има какво да си помислим е, като например в кои отрасли, в кои видове програми е уместно да вложим финансовите инструменти. Видяхме примери за ролята, която те играят в развитието на сектора на малките и средни предприятия и се радвам да чуя, че България продължава да служи за пример в това отношение. Несъмнено има пулки, които да извлечем от натрупания опит. Едновременно с това, що се отнася до обществените органи, инвестициите, е, и съответните социално-економически аспекти, е, има много въпросителни. Дали финансовите инструменти се използват най- Добре, Що се отнася до четността, господин Паенатополос е, направи така впечатляващ опит да ни покаже как стоят нещата. Има какво да се получим от това, като едновременно с това ние очевидно не бива да забравяме и съображенията и загрижеността на Европейската сметна палата. Мисля, че ние носим отговорността да продължим да следим тези въпроси. И накрая, ако позволите, бих ам, казал в заключение, отново, че очакваме по-нататъчни дискусии по този въпрос. Надяваме се и комисията да излезе с актуализирани доклади и информация. Обеден съм, че и другите институции ще задобучат своите анализ и ние ще продължим да следим въпроса за финансовите инструменти като комисия за бюджетен контрол. Благодаря. Председателката, благодаря и на докладчика. Боя се, че пак ще трябва да се видим. Финансовите инструменти, разбира се, са изключително сложна история е, това е, са сред новостите за нас, хайде така да го кажем. И това, което забелязвам и тук ще кажа, че беше много интересно от Пилзен през Португалия да стигнем до Литва и да чуем за различните възможности за използването им и няма спор, те са полезни. Аз съм впечатлена от казаното господин Хосвалд. Е, е, хубаво е да се знае, е, че някой следи вашия, вашия град. Е много хубав. Аз бях в отпуска там и мога да говоря от лични впечатления. Но ние се радваме на всички, на всички, които отпадат от списъка на, трудните деца, така да се каже. Но в това отношение не отбелязваме чак такъв успех, какъвто ни се иска. И така, от тук насетне какво? Този въпрос за отчетността, разбира се, ни интересува много, защото искаме да знаем до какво ще доведе това. Аз докладвах за бюджетния ред и самата аз съм имала работа с финансовите инструменти. Беше много странно. Започнахме с Европейската комисия с едно изречение. Всичко се урежда с актове по делегация. Комисията да, го, да ги прави сама и накрая стигнахме до няколко страници относително сложни разпоредби, какви да са административните разходи, какъв е ефекта и така нататък. И тъй като работим с пари на дънакоплаците, е наистина много важно да имаме на място банки, административни органи, които да правят всичко това. Затова и положихме всячески усилия да привлечем местните банки. Винаги се е смятал, че обществените средства трябва да помогат за поемане на рискове и поемайки този риск се финансират начинания, които иначе не биха били финансирали. Така че така до сега не сме разсъждавали. За това мен ме интересува колко рискови проекти са финансирани наистина защото това е така да се каже съпътстващ положителен ефект. Така че винаги е най-добре нещата да се разглеждат на място. Е, имаме 941 финансови инстру, инструмента, имаме 36 агенции, 141 финансови, 941 е, финансови инструменти и различни други, с което не описваме всички проблеми, но това нарастващо многообразие е, усложнява нещата за нас, европейски. Европейската инвестиционна банка, която така все ни се изплъзва, е, както както една риба, като риба във вода, което ни е радва. И а, е, така че е, убедена съм, че ще спечелим, но иска време искам малко повече идеи, малко повече усилия, да, да помислим как да стане. Мисля, че това бе важно и полезно за нас начинание, за това благодаря на всички, които дойдоха до Брюксел. Зная, че някои от вас идват отдалече, е, не е и лесно, но си заслужаваше. Благодаря ви. Ще продължим по този път на първо място да добием представа за всички финансови инструменти, да разгледаме нещата, да е, създадем наистина един биотоп, макар че по-скоро това напомня каменна кариера, където дялкаме камък по камък. Знам го от личен опит продължаваме. За това благодаря искрено на колегата Пирински за това, че пое тази работа и я върши толкова добре. На всички хубава вечер. Благодаря на всички, които дойдоха за нас. Вие сте истински приятели. Имате ли нужда от нас? Знаете къде да ни намерите. Ще бъдете добре дошли. На всички приятна вечер и добър път към дома.